Witam Państwa bardzo serdecznie. Госпожи и господа, добре дошли. Моля, Благодаря за това, че спазихме академичния четвърт час. Не веднъж съм говорил за това, но бихме могли, разбира се, да припомним, че ни предстоят научни изказвания, така че академичната четвъртинка е напълно уместна. Така или иначе, е, намерихме начин да извиним закъснението, с което започваме. А сега можем да пристъпим към дневния ред. Не виждам да има коментари. Затова дневния ред се смята за прият. Искам да съобщя една малка промяна във връзка с съобщенията, а именно гласуването по становището на господин Хойтема, точка 11. Държ Отлага се, гласуването се отлага за следващото ни заседание на 26 и 27 май. Авторът на становището е този, който помоли за отлагането предвид е, направените бележки и преговорите между политическите групи, които са в е, ход можем да приемем това. А компетентната комисия по околна среда ще гласува в, през месец юли. Настоящото заседание се излъчва по интернет о всички езици, освен шведски, естонски и малтийски е, могат да бъдат използвани в двете посоки. А сега първата важна точка от дневния ред на днешното заседание. Получили сте вече дневния ред, както от него сте разбрали, че имаме изслушване на тема опростяване на ОСП, Общата селско-стопанска политика. И откривам именно тази част на заседанието, изслушването. Няколко думи преди това. Опростяването на ОСП е важна задача. Наистина много важен въпрос, защото има много сериозно отражение върху нашата работа прекрасно си спомням до сегашните ни дискусии през последните 10 години. Непрестанно го сме, говорихме за опростяване с различен резултат. Последния резултат, най-новата реформа на, О, на ОПС, включва и е, екологи, екологизацията на селското стопанство, което поражда сериозни опасения сред фермерите а също и сред компетентните органи и агенции. Това се отразява и на позицията на евродепутатите. Ние непрекъснато сме в контакт с заинтересованите брашове, фермерите, обменяме мнения, под нерядко ни се поставят доста сложни и деликатни въпроси което от своя страна предполага реакция в много случаи напълно основателна. Знаете, че утре предстои да се вземе решение за докладите по собствена инициатива. И по този повод ние също имаме своите предложения, сега вече разширени. Представителите на политическите групи ги представиха на комисията, на компетентния еврокомисар, чийто екип е запознат с това на какво най-много държим, какво най-много ни притеснява. Ще бъдат информирани и съответните експерти. Казвам го, за да го имате предвид в подготовката на нашата работа. И така, днес имаме три теми. Първо, перспективата за фермерите първо гледната точка, извинявам се, на фермерите. Тяхното виждане за нещата. Ще изслушаме господин Удо Хемерлинг, заместник генерален секретар на Германската асоциация на германските земеделци. След това е, Жозе Мигел Пакечо е, Гоншал, Гонсалвеш, е, представител на Вия Кампесина и на Националната дирекция по селско стопанство в Португалското сдружение на земеделците. Във втората част, разплащателни агенции, ще чуем госпожа Симона Стериус, която вече сме се срещали на предходни заседания. След това ще изслушаме господин Пош, Постник от Полша. Той ще ни представи Полската агенция, е, от която присъстват председателят и заместник-председателят. Предстои да чуем и господин Андрю Елият от Ирландското изпълнително бюро за земеделското развитие в Ирландия. Това бе втората част и третата тема като във втория случай ще чуем гледната точка на разплащателните агенции, а след това ще чуем мнението на независимите експерти в лицето на Брайан Пек бъдещето на подпомагането на селското на земеделието в Шотландия с които той се занимава като експерт е, в качеството си и на ръководител на земеделско на селско предприятие. От Европейската комисия пред нас ще говори господин Рудолф Мъгеле, заместник генерален директор в Генералната дирекция на по селско стопанство и отново ще чуем мнение, <clears throat> мнението на специалисти от друга гледна точка, след което ще дадем възможност на ръководителите на политич... от политическите групи да направят по-пространни изказвания и след това ще видим е, кой друг ще може да вземе думата. Имаме и така, пристъпваме към първата тема. Ще дадем на всеки от, из, от докладчиците по 10 минути и след това 3 до 4 минути за обсъждане. И така, господин съместник генерален секретар Хемерлинг, имате думата. Уважаеми господин председателю, уважаеми господа евродепутати, добър ден и от мен. Наричам се Удо Хемерлинг и бих искал да кажа, че през месец март тази година бях избран в Копа е, Кожега е, за ръководител на нова работна група екологизация и преки плащания. Това явно ви показва, че проблемите, свързани с това, са обект на нашето особено внимание в Сдружението. И тъй, днес е 4 май. Мога да ви уверя, е, че е, много европейски земеделци са подготвили своите заявления. За това е много важно да обсъдим днес за, с въпроса за насърчаването и, и начините за неговото е, прилагане в контекста на цялата аграрна реформа. В началото на годината компетентният еврокомисар Роген се обърна към цяла Европа с мол молба за предложения. Цяла Европа откликна, Копа Кожега също и ето аз днес ще ви представя някои от нашите предложения. От самото начало искам да кажа, че въпросът е спешен, но трябва да предвидим и средносрочни цели и промени на основното законодателство. Няма да се разминем с промяна на основните регламенти. Затова Копа Кожега е на мнение, че трябва незабавно да се внесат промени, но да се предвидят и промени в средносрочен и дългосрочен план. Ние сме ги предложили. И сега, ако позволите, да хвърлим един поглед за, на това каква е нашата преценка за аграрната реформа в момента пред нас е резултат от преговори, кои, се прилага. Някои от е, допълнителните уточнения дойдоха за жалост твърде късно. Затова смятаме, че прогнозата на комисията е, е че бюрокрацията от тази реформа ще се увеличи с 15 до 20%, не оценява нещата правилно. Напротив, натоварването ще бъде по-голямо през първите години и за фермерите, и за компетентните органи. Държа да подчертая един проблем получихме данни от много държави и членки, че важни опции на екологизацията не се използват, защото държавите членки казват много е сложно, не можем да администрираме това, което е проблем на нашата аграрна политика. Каза се, да, че фермерите ще получат разумни варианти е, на екологизацията. Разумни предложения и мерки с цел екологизация. И сега не се предлагат определени альтернативи, защото държавите членки казват, че е много сложно за администриране. Това, според нас, е проблем на аграрната политика. За това положението е малко объркано фермерите преподават заявления с сериозен натиск, както чуваме органите са затрупани с заявления и молби и има редица въпроси, които още не са получили своя отговор. И така, къде искаме да поставим акцента, откъде искаме да тръгнем. Знаем, че европейското земеделие е многообразно и многолико няма общо, общо валидно единно решение, но ние смятаме, и това се чуи от господин еврокомисаря, че това е важна задача както за централното европейско законодателство, така и за субсидиарността. Многообразието на Европа трябва да бъде взето предвид. Освен това, не ни се ще никак политическите е, акценти на аграрната реформа да бъдат прекроени. Нека да се разберем правилно. Трябва да очертаем незабавни мерки, но на един втори етап трябва да оценим основни грешки, погрешно взети решения за аграрната реформа до сега което означава, че трябва да имаме също така възможност за промяна на основните законодателни актове, регламентите. И разбира се, ние сме готови да поставим на разположение нашия конкретен опит. А сега конкретно на темата за какво всъщност говорим едва късно получихме много голяма част от информацията. Скрининга, например, планът за засаждане миналата есен не успя да бъде изготвен своевременно. По отношение на екологизацията има известна възможност за отлагане на санкциите през първата години, но освен това и други, как да кажа, толеранси, които молим тези възможности да бъдат приложени, защото просто поради незнание в началото ще се допускат грешки, а това предполага да имаме време. Второто, което искам да кажа е съвсем конкретно, съвсем актуално регистрацията на животните при кръстосани и съчетани мерки. Там комисията в един първи пакет подсказа някои моменти. Нашата цел да запазим досегашните разпоредби, а именно да не е задължително едно животно да се включва в базата данни от самото си раждане. Това е широко разпространена практика. Друг много акутен проблем проистича от едно решение на Съда на Европейския съюз относно дефиницията на постоянните пасища от миналата година. В дискусията бих се спрял по-подробно на темата, но ние смятаме, че е, оборота и е, да речем трева, детелина, трева през две години трябва да бъде възможно. Така че обработваемите площи да се обработват по този начин. И накрая отделът грининг, е, екологизация, там могат много неща да се опростят. Е, ще посоча няколко примера. Например, допълнителните зони. Зоните за обработваеми площи, за пасища, за горски насъждения. Хубаво е да ги обединим. Няма нужда да се казва, че да речем е, една подобна площ от типа на синорите е само синор, ако е по-малко от 20 метра. Каква е целта? Доброволни подходящи мерки за защита на ландшафта и водите. Нали за това говорим. Следващ пример. Редуването на културите, оборота, Там става дума за това да имаме комбинация от минимум два вида култури. Ние смятаме, че това е скъпо, трудно за контролиране, така че по този въпрос трябва да се потърси друго решение. И още нещо. Активният фермер. Ние сме много за това активните е, фермери да получават подпомагане. Но това означава, че сега действащите системи трябва да бъдат много внимателно преразгледани е, в светлината на оптимизация. За да спестя време, ще спомена само основните моменти в развитието на селските райони. Трябва да се потърси сериозно решение на проблема за двойното насърчаване е, ще припомня и ще го видите след малко. И в кръстосаните съответствие имаме различни нива на нива, различни нива на прилагане в държавите членки. А както знаете, кръстосаното съответствие е, да бъдат подпомагани определени дейности на определено ниво. За това, предвид разликата в нивата, трябва да зададем въпроса, не можем ли да потърсим по-проста хоризонтална линия в Европа. Това е, е, което искам да кажа като встъпителни думи. Дебатът те първа започва. Искрено се надяваме, че господин еврокомисарят се отнася сериозно към темата и се надяваме, че няма да настъпи същото положение, както когато госпожа Фишер Бойл пое през 2006 и 2007 година ресора. Председателят благодаря за направеното изказване. Убеден съм, че към, в рамките на дискусията ще се върнем към него. А сега господин е, Жозе Панчеко Гонсалвеш. Е, Благодаря ви, господин председател. Казвам се Жозе Гонсалвес, аз съм португалец и съм член на Националната дирекция изпълнителния борт на Националната конфедерация по селско стопанство в Португалия, Представител съм и на Вия Кампесина. Благодаря ви, че ме поканихте на днешното изслушване. Бих искал най-напред да кажа няколко думи по отношение на графика за процедурата по упростяване, която лансира комисаря по селското стопанство. Първата ни критика всъщност се отнася до следното – Процедурата по упростяване на общата селскостопанска политика е един вид ограничена от настоящата правна рамка. Какво означава това? Това означава, че може да действаме само по отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение. Според нас, първоисточника на бюрокрацията в общата селскостопанска политика се крие в основната структура на тази политика – ние не поставяме а, под въпрос а, самата структура, но а, не може да поставим под въпрос инициативата, без неизменно да поставим под въпрос и структурата, защото първоисточника на бюрокрацията, както вече казах, е свързан с взетите преди време политически решения – ето защо тази структура няма като по чудо просто ей така да изчезне а, заради това, че някой е взел решение относно техническото прилагане. Смятаме, че резултата от процедурата по упростяване на ОСП зависи изцяло от облегчаване на извършваните от държавите членки проверки за селскостопанските производители и по-специално за по-малките стопанства, за семейните стопанства, ще има, почти няма да има никакви промени. Питаме се също така каква е ползата от подобна процедура в момент, в който не може изцяло да се валидират целите залегнали в първоначалната ОСП, както и в реформата от 2013 година. Не можахме да намерим отговори на основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. Ето защо, ако бъде направена подобна оценка, то тя със сигурност ще доведе до промяна на политическите решения, взети през 2013 година. Това би означавало, че преди 2020 година ще имаме някаква междинна реформа на ОСП. И от тук възниква следния въпрос. Смислено ли е цялата тази процедура по упростяване при положение, че паралелно с тази процедура се води временна реформа на ОСП? Тази временна реформа може да постави под въпрос всичко, което бъде извършено по отношение на упростяването. В заключение бих искал да кажа, че процедурата по упростяване има смисъл само и единствено, ако тя се съчетава последователно и разумно с временната реформа на ОСП. Нека бъда по-точен. Какво означава упростяване? Има различни видове стопанства, различни начини на производство. Ето защо смятаме, че упростяването трябва да бъде насочено най-вече за упростяване на бюрокрацията за дребните селскостопански производители, за тези, които работят с целите си семейства в тази област. Тоест, трябва да има диференциране на правилата, като се вземе предвид размера на съответното стопанство, но като се вземе предвид също така и получателя на произведената продукция. Тоест да се помисли дали продукцията е предназначена за националния пазар, за европейският или за трети държави. Необходимо е също така да се промени и рамковата директива, както и някои други важни законодателни актове, които пряко се отразяват на а, условията, свързани с околната среда. Пример. Рамковата директива за водата. Според нас е необходимо да се промени правилото, което се отнася до размера на защитените зони в водоисточниците в планински региони. Хора, които имат дребни стопанства, и които се намират до водоисточник 2,5 метра на 5 метра и ако се вземе предвид най-високото ниво на водата, то тогава се оказва, че почти всички терени в планинските региони не могат да бъдат използвани от древните сълскостопански производители. А това са и най- плодородните територии. От тук възниква и въпроса за използваната земеделска площ. Следващ пример. Директивата за местообитанията и за птиците. Смятаме, че в тази директива трябва да се промени определянето на зоните в рамките на натура, защото по наше мнение в това отношение не могат да се прилагат хоризонтално процедурни правила, без да се отчита размера на проекта и размера на съответната намеса. На следващо място устойчивото използване на фитосанитарните продукти. И в това отношение бих искал да напомня задължителното използване на интегрираните продукти от страна на древните производители. Например, има изискване за задължителен регистър, което по наше мнение води до неоправдана и несъразмерна тежест за древните сълскостопански производители. На следващо място, регламента за хуманитарното отношение към животните. Тук не се отчита размера на стопанствата. Така, например, за говедата е задължително да имат автоматични поилки, за да може всички животни да пият вода на партера. И това правило се прилага без значение дали в стопанството има едно, две животни или хиляда. Много трудно се изпълнява задължението за автоматични поилки от дребните производители. На следващо място, задължението за идентифициране на животните. Системата за идентифициране трябва да вземе предвид дребните тревопасни животни, но също така и дребните селскостопански производители, защото в случая с древните селскостопански производители, техните животни консумират местна трева. Месото също е предназначено за местно потребление – и задължението за проследяемост за тези животни трябва да бъде много по-упростена от електронната, която се прилага. В този случай може да има някакво колективно идентифициране на животните в рамките на съответното стопанство. И накрая, в заключение, бих искал да кажа още няколко думи за процедурата по простяване на ОСП и да ви направя няколко конкретни предложения. Смятаме, че диверсификацията на културите трябва да се извършва в рамките на цялата година, а не само в рамките на контролния период от 1 февруари до края на юли месец. На следващо място смятаме, че проверките трябва да се правят в рамките на няколко периода, а не в точно определен такъв. Така, например, при млекопроизводителите наблюдаваме следното. Млекопроизводителите се възползват от периода на проверка, за да отглеждат царевица на цялата територия. А 25% от площите по принцип трябва да бъдат предназначени за тези култури. Това от своя страна е проблем за древните селскостопански производители, които не могат да осигурят искането диверсифициране. На следващо а, място по отношение на задължението за запазването на първоначалния брой хектари – ако не бъде спазено това правило, дребните селскостопански производители рискуват да излязат от графата за дребни селскостопански производители. Необходимо е в случай на неизпълнение на правилата да има някаква друга възможност, а не тази, която се предвижда по настоящем от 0,1 хектара. Благодаря ви. Оставям на ваше разположение за евентуални въпроси. Bardzo dziękuję za kolejną prezentację. Председателя, благодаря. Благодаря ви за тези обстоятелствени доклади. Това беше част от нашия първи панел. Лично аз искам да кажа, е, че упростяването е засегнало малките стопанства по силата на тази реформа. Е, защото стопанствата над 10 хектара са били изключени, а от екологичните райони границата е 50 хектара. Това реално упростява нещата и това беше едно от измененията, които внесе нашата парламентарна комисия в предложението. Така че ние можем да подпомогнем малките съскостопански производители, защото бюрокрацията е голям проблем за тях. Сега, е, както обикновено, ще дадем първо думата на координаторите от отдалните политически групи. Първо, благодаря на двамата докладчици. Ще започна отзад напред. Благодаря много, господин Гонсалвеш, чутото от вас потвърждават моите думи. Прекомерните изисквания е, и земеделието и животновътството не застрашават големите ферми, а малките фермери. Един, една микроферма няма проблем. Ще има сериозен проблем за спазване на изискванията. Ние междувременно направихме някои е, неща за малките ферми, да речем 15-те хектара, които признахме и сега и те получават дотации. Това е плюс на реформата, с което се връщам към казаното от вас, господин Хемерлинг. Споделям на напълно казаното от вас през последните месеци. Постоянно изисквам това от господин еврокомисаря. Трябва, нуждаем се от две нива. При сегашното прилагане на реформата имаме сериозни проблеми и отклонения от това, което обсъждаме политически последните пет години, които постоянно изискване. изисквали. Винаги сме казвали, казвали, че синорите могат да бъдат признати и когато между тях и а, обработваемата площ а, има горски път, да речем. Сега администрацията, може би само в Германия, казва, че живия плед синорите не могат да се приемат. Говорили сме много подробно, подробно и комисията поиска от господин Мъгеле да се заеме с въпроса. Трябва да се прояви политическа воля. На втория етап ще говорим за принцип на реформа и ще заявя съвсем ясно, без промяна на основното законодателство, опростяване няма да има. Няма нужда да преобръщаме всичко с главата надолу, но трябва да променим основното законодателство, иначе ще загубим доверието на земеделските стопани. И е, нещо, което наистина ме стряска. От 20 години, откакто се занимавам с европейска аграрна политика, не сме имали толкова различни начини на приложение в държавите членки. Вече няма такова нещо като ОСП. Непрекъснато се увеличават разликите, що се отнася до трайните пасещи. Тук изискваме от комисията да излезе в най-кратък срок със съобщение. В Германия има десетки хиляди хектари за пасища бяха разорани, за да не бъдат преотредени. На мен самия това ми се случи са 10 хектара. Но а, а, а ако по, отдам тази земя под аренда, аз ставам атакуем по съдебен пред... Решението на съда на Европейския съюз изобщо не, мог, не ми е понятно. Това са хора, извинявайте, които изобщо не разбират от а, селско стопанство. За синорите нуждаем се от спешно уточнение на комисията за тази земеделска година, не, на, не за до година е, при 100 метра дължина на обработваемата площ се признават 19 е, метра синор, но ако е 40 на 40 не се признава каква е екологичната разлика. Една площ 40 е, на 40 може да бъде точно толкова важна, колкото такава с дължина 100 метра. Това е абсолютно не, не, не е обвързано с практиката. И това е за по-нататъка Предприятия с 20 хектара обработваема площ не получават правото да отделят и да работят по принципът на 15 хектара. Къде е равнопоставената? Всеки получава 30 хектара, поне така беше до сега, без оглед на това дали обработва 30 или 100 хектара. Същото е за 15 хектара, за които говорим. Трябва да можем да внесем промяна още още тази земеделска година. Искам пределно ясно да кажа и нека ме чуят и по интернет. Извинявам се на хиляди европейски фермери за това, че не съм оказала, оказал достатъчна съпротива на промените. От би трябвало да имаме преходна година. За всички бе ясно, че тази сложна аграрна реформа не може да се осъществи през финансовата година 14-15. Но прибързахме. Трябваше да въведем преходна година и да започнем до година от приложението. Но аз не мога да разбера и министрите на земеделието. Те взеха това решение. Понякога и министрите са толкова отдалечени от практиката, че им се чудя на акъла как правят политика в тази област. Да не се чудим, че гражданите не ни вярват. След като вземаме такива погрешни решения, както в приложението на ОСП, няма повод за изненадане. Това е най-сложната аграрна реформа реформа от последните 50-те години. От напред се знаеше, че ще има 15% увеличение на бюрокрацията. От господин Хемерлинг чуваме за 25%. И много се опасявам, че от тук на сетне ще завалят съдебни дела срещу държавите членки за неспазване на договорите. Председателят. Благодаря. Господин Роде има думата ко- координаторът на АЛДЕ. Благодаря. Е, днес бързичко ми дойде реда за изказване. Аз също искам да благодаря на двамата докладчици и, и да отправя въпрос и към двама ви относно единството. Доктор Хемерлинг е, говор... споменахте израза кропс, както ги наричаме на английски култури, вероятно се има предвид а, с а, дефиницията за а, постоянни пасища, синорите и кръстосаното съответствие. Все важни теми, но дали националните формирования, както и Копа Когега, Когека е, е, са единни относно важността на темите. Дали Копа Когега е, има единно становище. Ще ви кажа защо питам. Оказва се, че в цяла Европа се опитваме да постигнем единно мнение по определени теми, за да можем да покажем и на комисията, и на държавите членки какво можем да променим. Това е моят въпрос е, постигате ли единство на мненията на позициите в Копа Когега? Когека. Благодаря. Председателят, благодаря. Се... Господин Хойсли, госп... извинявам се, госпожа Сенра има думата, председателя. Казва, извинявам се. Президенте, eu solo е, quería facer unha pregunta. Благодаря, господин председател. Е, бих искала да задам въпрос на представителя на Вия Кампезина. Много е интересно вашето предложение за разграничение между малките и средните стопанства. Е, може ли да ни обясните малко по-подробно в какво се състои тази разлика? Председателят, благодаря господин Хауслинг. Благодаря, че ми давате възможност да взема думата германските железници ме забавиха. Но все пак чух от представителя на Копа Когека, че нещата са свързани с голяма бюрокрация. Не съм съгласен. В момента положението е, е че такова, че най-малко тук трябва да се тревожим. По-скоро трябва да мислим за европейски стандарти. Е, въпроса за синорите според мен се преекспонира. След това екологичните райони. Комисията малко не, недооценила нещата, но цялото осложнение в преговорите съвет, комисия, парламент посочва, че соча, че нито съвета, нито на държавите членки искаха изрични разрешения Парламентът също а, не изигра ролята си. Никого не искам да соча с пръст, но всички участници в, трилоза, в трилога играят своята роля най-големите политически групи прекараха тази реформа в парламента. Така е, колеги. Но решението в Люксембург в късни доби ЕНП също присъстваше. Сега не искам никого да обвинявам, но не поемете си отговорността. Налага се обаче да възразя на другия изказал се колега. Всяко приложение на реформа започва трудно. Така е с всяка реформа. Всички казват казват в началото, не може, не става, не можем да го направим и накрая се получава. Така че хайде по-спокойно, предлагам аз. Нека проявим толерантност и търпимост към първите грешки. Ще успеем но сега в Европа казваме е, има много по-малко единство, отколкото по-рано. Ще припомня обаче преките плащания. Е, има и други моменти, въпроси, по които сме се сближили много във всичките 28 държави членки и за екологизацията. Не знае как е в Бавария, но в нашия край се радвам, че се съдят различни култури, да речем грах, зелен фасол и така нататък. Използват се площи, които по-рано се смятаха за необработени разпознаваеми. Има обаче един въпрос, с който трябва да се съглася пасищата. Наистина това е тъжна история. Е, ефектът е точно обратен на желания от нас политически резултат. Тук трябва да поправим много сериозни грешки, които всички допуснахме. А тълкуването на Съда на Европейския съюз е доста неочаквано, но в крайна сметка е част от процеса. И въпроса към Копа Коджека. Съгласен ли сте, че това са първите трудности само, трудности на началото и може ли да се смятат че аграрните плащания в европейския бюджет са толкова големи, колкото и по-рано. Нека да признаем, че това е политически успех. Да не се вайкаме и оплакваме за всичко, защото влагаме в земеделието много сериозни европейски средства, което преди 5 години не беше точно така. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pani poseł Председателят. Благодаря. Аз мисля, че днес говорим за бъдещето и няма смисъл да се обръщаме към миналото, аз бих се обърнал към бъдещето. Нека се опитаме заедно да намерим решения. Както току-що казал Бернес, нека се опитаме да упростим нещата, и е, това се опитвам да направя и аз в Нидерландия. Аз там имам земи, е, има какви ли не правила, какви ли не правилници и с костопанските производители иска да си останат с костопански производители. В противен случай ще станат многонационални компании. Аз много добре ви разбирам, но по изброените идеи искам да кажа, в дадена страна има хуманно отношение към животни, цяла поредица от директиви, пасбища, Царевица. Основните проблеми за всички, за големи и малки производители, за млади и не така млади, е, аз няма да седя цял ден зад бюро и да е, отговарям на правила и на искания. Искам да си остана с костопански производител и да опазвам околната среда. Необходима е обаче гъвкавост, затова е толкова важно и упростяването. В момента има толкова много неща, трябва по цял ден да попълваме формуляри. Е, има много хора, които искат да обновяват. Ако обновявате обаче, но не успеете и ако не обмислите достатъчно това, за което става въпрос, тогава събестойността на продукцията става много голяма. А първото, първата фаза е с костопанския производител да оцелее. По отношение на ОСП, искам все пак да останат пари за обща сусопанска политика. Господин Емерлинг, ако не се осъществи правилна реформа и правилна обща сусопанска политика, тогава другите ще кажат е, да не даваме вече тия пари на стопанство, да ги инвестираме в е, други отрасли. Тоест, ние трябва заедно да очертаем пътя, но изясняването е абсолютно необходимо, за да не се откажат от сусопанство стопанство младите хора. Председателят, благодаря. Госпожа Кестингер, благодаря много, господин председателю. Аз също споделям мнението на представител на Копа Кожега, че има редица проблеми, особено при изпълнението, при проверките. И мисля, че тук ще е много важно да се съобразим с практиката, особено когато говорим за опазване на природата и ландшафта. Мисля, че приложението е много различно в държавите членки. В сърцето на Европа нещата са малко прекалено строго уредени и всъщност се оказва, че сме се отдалечили доста от практиката. И тук и в нашата комисия понякога чувам изказвания, които ме карат да мисля така. Но в ландшафта, в природата, нещата са доста по-различни от регламентите. За проверките мисля, че трябва да подходим, е, изхождайки от риска. Е, колегата от вида към песина е, говори за затрудненията на малки те фирми. Едно малко месопреработвателно предприятие тръгва от друга база, а не като крупен месокомбинат. Е, да не говорим за международните концерни. За това ми се струва, че е доста трудно е, да приложим всичко това, ако подхождаме както до сега. Е, измененията трябва да бъдат подкрепени. Сега за упростяването. Колегата Хойслинг казва, че трябва да бъдем спокойни. Това ме тревожи, защото комисията прокара много въпроси, които не бяха обсъждани в политическа дискусия. В Австрия сме стигнали до там да водим спорове за това, може ли на ливадата да посади е, земеделеца едно дърво. Това не е въпрос, който следва да обсъждаме с фермерите, така ще ги отдалечим от е, Европейския съюз. Нека не се хващаме за е, точката и буквата на закона. Трябва да мислим и за практиката. Председателят, благодаря много, госпожо Кеслингер. Господин Андрия. Президент. Благодаря, господин председател. На свой ред бих искал да благодаря двамата изказали се, представителя на КОПА и на Вия Кампесина. Искам обаче да се върна на аспекта на а, изработването в края на краща на настояща ОСП. А, ние в никакъв случай не би трябвало да отричаме отговорността, която ние носим. Това е първата реформа, която ние осъществяваме, която ние прилагаме в новата ни позиция на съзаконодател. Имам предвид Европейския парламент. Дискусията беше е, много богата, е, много ползотворна продължи дълго време, но не бива да объркваме текста и духа на текста. Ако на тристранните срещи с съвета и парламента решихме да дадем нова насока на тази реформа, е, въпросът и който ние трябва да поемем цялата отговорност за него е, е за е, процентите за озеленяване. И отново казвам, ние трябва да поемем нашата отговорност когато говорим за упростяване, трябва е, да го свършим с приложението на реформата. Мисля, че е, не знам дали днес би било уместно да се прави реформа на реформата, когато сме по средата на пътя. Това би било опасно е, е, за бъдещето. Жан Жорес е казал, че по този начин могат да изчезнат средствата, които отпускаме за селско стопанство, защото е, общностната политика не се определя от селско стопанство. Затова, според мен, на настоящия етап Европейската комисия по-скоро трябва да спазва духа на закона, духа на споразумението, което се постигна между съвета и парламента. Тоест е, е, да не се занимава само с контекста, само с конкретната обстановка. Защото в ежедневието в е, делегираните актове и тактовете за изпълнение има най-различни тълкувания, които дават възможност да се предвиди осложняване на прилагането. И за това трябва да бъдем много бдителни Тоест, когато е, казвам, че трябва да се върнем към приложението, но нямам предвид е, да поставяме под въпрос е, основните насоки, по които сме единодушни. Сега, тук се говори за площите. В различни държави членки тези площи представляват проблем. По-настоящем ние трябва да починим този въпрос на субсидиарността при следващата реформа, и това е една предпоставка, която се очертава ясно, е политически да очертаем главните насоки. Тоест да не минаваме по край въпроса за сълскостопанския модел. Това е основен въпрос и парламента и съвета може би не са му отделили достатъчно време. Ние трябва да определим основните насоки на модела за състосопанство, към който се стремим. И накрая, изискванията на Европейската комисия трябва да доведат до същинско упростяване, а не осложняване на приключването на реформата. Председателят, благодаря. Господин Хойтема има думата сега. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik doe het in het Nederlands, niet in het Duits, eh, Jens. Благодаря, господин председател. Ще се скажа на холандски, а не на немски. Смятам, че трябва да имаме предвид е, каква е целта на общата сълскостопанска политика. На световното изложение в Милано ние видяхме каква е задачата ни като Европейски съюз по отношение на изхранването на населението. През 2050 търсенето на храни ще се удвои. 4% е, всяка година, всяка година ще се увеличава това искане. Не бива да забравяме, че 5% от обработваемите площи изчезват. и на тяхно място се отглеждат цветя, например. Затова смятам, е, че е, сълскостопанския производител трябва да остане в центъра на нашето внимание, защото тук ние трупаме хартии, ние трупаме бумаги, но съскостопанския производител не разбира за какво става въпрос. Трябва да се упростява обща съскостопанска политика, но трябва да се имат предвид и удостоверенията за устойчивост. Искам да разбера какво е мнението на участниците в днешната дискусия, в днешното изслушване. Има сертификати за отражение върху околната среда. Има сертификати за качество на въздуха и така нататък трябва да станем по-активни, трябва да намалим отражението върху околната среда, да произвеждаме повече, и може би това ще стане благодарение на всички тези сертификати. Искам да чуя мнението на членовете на настоящия панел. Председателят, благодаря. Следващи изказваш се. Um, uh, uh, um, uh, Господин Андрея спомена субсидиарността и значението е, как е, националните държави ще вземат собствени решения. Аз е, смятам, че това действително е нещо с фундаментално значение. Но вижте какво е положението в Ирландия, разбирам и на други страна, където се казва, че сълскостопанските производители искат да си останат в къщи, докато това, което им казва комисията е съвсем различно и непрекъснато го повтаря. Искам да чуя какво ще кажете за идеята за харта за основните права на сустопанските производители, за да си знаят те точно какво е положението. Е, това ще бъде от полза за европейските институции също, е, защото това непрекъснато се използва от държавите членки. Може би е, правителствата са за Европейския съюз, но те се объркват и обикновено казват Европейския съюз ни нареди да постъпим така. Така че сустопанските производители все още продължават да се объркват. Искам да чуя какво ще кажете за харта за правата на европейско ниво за сълскостопанските производители. Благодаря. Thank you very much. Um, I think it's... Благодаря ви. Мисля, че това, което искам да кажа, вече бе казано, но нека да го повторя от името на зелените. Ние а, сме на мнение, че упростяването на ОСП не трябва да бъде повод а, за прокарване на други причини. Смятаме, че трябва добре да се разходват средствата на дънакоплаците, и а, това трябва да допринесе за добра околна среда за всички това не трябва да води до допълнително бреме за сълскостопанските производители. Предлагам дребните стопанства да бъдат управлявани устойчиво и, както каза и колегата преди малко, качеството на месото може да се увеличи, като се консумира на местно равнище. Бих искала да уточня за двамата ни гости, че това, което се опитваме да упростим е всъщност потреблението на месо на местно равнище, за да може да се постигнат и целите в областта на екологизирането. Благодаря ви. Сега нека да дадем думата на двамата ни гости, за да отговорят на зададените им въпроси. Кой от вас би искал да вземе думата пръв? Eh, Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам в общи линии да отговоря на всички въпроси, които ми бяха зададени. Нека да напомня, че ние сме анализирали не всички направени предложения, но повечето от тези, които направиха европейските депутати. Самите ние също започнахме процедура по упростяване, тъй като се ограничихме само до делегираните актове и актовете за изпълнение. Бих искал да ви напомня, че до известна степен нашето начинание беше интересно – тъй като в крайна сметка си дадохме а, сметка, че всеки път се стига до промяна на основния регламент и до промяна на основните директиви. Стигнахме до заключението, че това, което се опитвате да направите сега, е чрез технически мерки да избегнете вземането на политически решения. От друга страна, имайки предвид обхвата на тази процедура на опростяване, ни кара да мислим, че а, тази процедура няма с нищо да промени нещата за древните производители. Има два сектора, в които процедурата би била полезна, а именно улекотяването на проверките от страна на държавите членки и от друга страна екологизирането. Това са двете области, в които смятаме, че да, действително тази процедура може да даде добър резултат. В рамките на екологизирането да се каже, че е задължително да се спазват всички правила по отношение на околната среда е добра идея, но това не може да въжи по един и същи начин за дребните производители за по-големите. Тези производители, които са в общия режим, трябва да спазват принципите за екологизирането само ако имат площи над 10 хектара. Тоест, правилата ще се отнасят само до ограничен брой сълскостопански производители в Европа. Това е резултата от изискванията за екологизирането. И ние смятаме, че процедурата по опростяване има смисъл, ако се извърши в рамките на преходна реформа на ОСП. Условията свързани с околната среда, какво означават те? Не може да се заяви на даден дребен сълскоспански производител, че трябва да спази всички тези правила. Виждаме, че понякога древните производители, семейните стопанства трябва да спазват правила, залегнали в базовата директива или в базовия регламент. Например, ако не се промени основния регламент или основната директива за хуманното отношение към животните, то тогава това ще затруднява допълнително древните сълскостопански производители. В първоначалното си изказване заявих, че е необходимо да посочим адресатите, адресатите на процедурата по упростяване. Дали това са древните сълскостопански производители или средните, заявявате, че не може да има хоризонтално третиране. Заявихме ви пък ние, че трябва да се вземе предвид размера на стопанството. А когато говорим за производителността, е необходимо да вземем предвид и потребителите. Кои са крайните потребители? По този начин виждаме, че определено трябва да има различно третиране на производителите при прилагането на правилата. А по отношение на въпроса за хартата с правата на селскостопанските производители в Европейския съюз, бих искал да кажа следното. В Комисията по правата на човека на ООН в момента се обсъжда харта за семейните стопанства. Може би текста на тази харта би бил добра основа за дискусия и тук. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Ще се опитам да дам кратки отговори на поставените въпроси. Господин Роде, зададохте въпроси доколко се постига единство е, в КОПА. По този въпрос ще кажа, че проблемите, е, които ни занимават, са много различни в една държава като Германия, където не се прилагат свързани плащания, но се прилагат всички варианти а, за екологизация. Положението е много различно, отколкото в други европейски държави, но дискусиите в КОПА през миналата година ясно показаха, че все пак работим в един общ дух, когато говорим за упростяване. Не цялата аграрна реформа е, трябва да се промени, според нас но проблемите са много. Те трябва да бъдат поставени на масата на парламента, на съвета и на комисията. Те трябва да бъдат обект на обсъждане. И в отговор на господин Хойслинг ще кажа, не е достатъчно да кажем, да изчакаме пък да видим какво ще стане. От сега вече имаме достатъчно е, сведения и доказателства за това къде са крият проблемите. И мисля, че принципният дебат поне трябва да започне. А там въпросът е дали екологизацията заема подобаващо място в селско-стопанската политика защото до сега системата беше горе-долу следната. Е, основно финансиране по първия стълб и допълнителни плащания по втория стълб. Сега нещата нещо се объркаха. Може би отговорът на проблема поставено. от вас, който между другото аз поделям, може би отговорът е допълнително усложнен в преговорите. Може би е, самата идея на еврокомисара Чолуш е, не, не беше правилна не за да не подпомагаме екологизацията чрез фермерите, а защото в една дискусия. Не следва да даваме бонус е, на фермерите, когато поддържат екологията. До сега нещата бяха обратни. Имаше санкции, ако не работят екологично. И тук стигаме до въпроса е, как ще оправим нещата, но за сега така стоят нещата с, с е, екологизацията. За системите за сертификация попитахте, ще кажа следното. Когато сметната пала, ако имахме е, ясното съгласие от Сметната палата и аудиторите, че частния одит може да замести официалния държавен контрол, нещата щяха да стоят по друг начин. Сега обаче нещата трябва да се дублират. Има частен, има и държавен контрол. Нищо не печелим като говорим за сертифицирането, ще кажа, че това не е задача за всяко, всяка дребна фирма в Европа с сертифицирането не разрешаваме проблемите на бюрокрацията, особено при малките фирми. Трябва да сме наясно. И в отговор на вашия въпрос, на къде продължаваме, Разбира се, ние искаме да подпомогнем семейните ферми. Тук присъстват и много елементи в реформата на ОСП като пак ще кажа, когато говорим за екологични мерки от страна на а, земеделците, трябва да работим позитивно, да възнаградим екологичното поведение, а не да санкционираме обратния случай. Благодаря. Председателят, госпожи и господа, с това Приключихме първия кръг от дискусията. Изказвам сърдечна благодарност на експертите, които говориха пред нас. Добре дошли сте да останете по-нататък на дискусията. Убеден съм, че можете да изкажете интересни мнения и по другите теми. А сега моля и наистина ви приканвам активно да се включите в дискусията от тук на сетне. А сега пристъпваме към е, първо кратка техническа пауза, за да поканим новите докладчици Робърт Постник от Полша, господин Елият от Северна Ирландия и останалите участници, изказващи се. Заповядайте в президиума. Освен това, бих а, пропуснах да кажа, че госпожа Симона Стерио е възпрепятствана, няма да може да участва днес. Господин председател, Лю, господин Крос, може би е уместно и вие да седнете отпред. Заповядайте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 Искам да пожелая с е, добре дошли господин Роберт Пошник, директор на, е, на Департамента за референтни стойности в Агенцията по преструктуриране и модернизиране на състопанството в Польша. Е, това се смята за разплащателна агенция в Польша. Първо чухме мнението на състопанските производители, сега ще чуем мнението и на разплащателните агенции, на органите, които извършват плащанията. Господин директор, имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Всъщност аз не съм директор на отдела за референтни стойности. Искам само да ви покажа някои диапозитиви във връзка с това какво представлява селско стопанство в Польша. 40 е, милиона хектара, е, които могат да получават плащания. Е, те са 10 и 5 милиона декларирани парцели. Имаме милиони и половина съскостопански производители, които работят на тези парцели. 240 хиляди от тях са покрити с, с е, диверсификацията е, и екологизацията е, и защо всички мерки или други мерки свързани с екологизация. Още е, е, е, е, има още нещо, което искам да ви кажа, за да ви запозная с съседско стопанство в Полша по принцип. На 240 хиляди е, съскостопански производители, които обработват 55% от обработваемата площ в Полша. Е, това са много големи площи. Освен това, те са много разнообразни. Още нещо, което искам да кажа като встъпление, е, че Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки а, дадоха предвиждат много широк обхват от мерки, които могат да прилагат сълскостопанските производители. Има огромен пакет от мерки, които с костопанските производители е, трябва да прегледат, за да могат да изготвят своите кандидатури за европейски фондове. Европейската комисия е, даде възможност на държавите членки да разработят и местни селскостопански политики. Така че има и друго е, ниво за достъп до програми в отдалните държави членки. крайните срокове, е, както и условията, които трябва да се спазват при преговори е, при тези тристранни комисии са много важни. Е, всичко, крайният срок е, беше 15 март 2015 година. Посочих различни данни, но искам да посоча специална цифра, която води до много големи промени, както за държавните органи, така и за съскостопанските производители. Мисля, че това е важно за различните страни, а именно различните промени в IT системите самите бази данни трябва да бъдат коренно променени. Е, политиката, която ние възприехме, даде възможност на отделните агенции е, да оказват съдействие на сълскостопанските производители при изработване на кандидатури за финансиране от европейски фондове. Е, има специална помощ за попълване на формуляри, но тя те първа ще бъде разработвана. Е, другия резултат от промените, които се осъществяват, е промяна е, на самите формуляри, които бяха добре известни на сълскостопанските производители от последните 10 години. Е, имаме промяна в самите определения. Преди една година въведохме изключително сложно определение на екологични зони. Освен това, има различни дефиниции, които е, кандидатите трябва да включат в техните формуляри и които им се налагат и от държавите членки, и от Европейската комисия. Аз мисля, че това трябва да бъде упростено. Много е трудно за кандидатите да разработят, е, да попълнят техните формуляри. Дори в нашата страна ние обучаваме сълскостопанските производители. Има е, стотици семинари, има е, различни информации, които предоставяме в медиите, информация, която предоставяме както на нашия вебсайт, така и с имейли. Но в крайна сметка всичко това се оказа недостатъчно. Е, следващото, което искам да кажа е, че от самото начало е, ние видяхме, е, че има грешки при подаването на кандидатурите. Аз мисля, че ако за кандидатите е по-ясно какви данни трябва да посочат, съответно и грешките ще бъдат по-малко. Е, следващия диапозитив. Е, новата IT система. Ние трябва да е, имаме предвид промените, които настъпват в реалния живот. Системите трябва да бъдат прегодени спрямо тези промени. Имам предвид, че те трябва да бъдат променени спрямо първоначалния план и то за съвсем кратък период. Кратки период от обнародването на регламента. като имам предвид какво е положението от последния месец и половина, откакто започнаха да постъпват молбите, мисля, че днешната дискусия е съвсем своевременна. Нито прекалено рано, нито прекалено късно. През останалата част от годината можем да преценим какви правила ще създадем, е, за да се ограничат затрудненията, е, пред които, които възникват, когато се изчисляват или плащанията, или наказателните глоби за съскостопанските производители. В следствие на промените виждаме, че се занижи качеството на кандидатурите, които постъпват от сълскостопанските производители. Виждаме освен това, е, че запазването на LP Pay System а, занижава качеството с около 20% ежегодно. Освен това, забелязваме, че в момента ветеринарните инспекции се прилагат по-широко Е, има и повече проверки върху площите. Тези проверки са се увеличили с 7%, обаче самите проверки са по-трудоемки, отколкото бяха преди. Е, това не е защото не сме планирали добре нашата работна програма, а по-скоро защото промените, които приехме, е, са толкова трудни за изпълнение, е, че е, средствата не винаги се изплащат е, надлежно. Така че <clears throat> контрола е част от реформите и можем ние като комисия да предвиждаме наказания за неправилно прилагане на регламентите. През първите две години себестойността се увеличи с 38% допълнителните е, разходи не съответстват на допълнителния труд, който полагаме, не съответстват и на целите, които Европейската комисия си беше поставила. А именно подход е, който опазва околната среда, избягва се разхищение на фондове, отпадат изкуствени изисквания. Това поне бяха целите, които Европейската комисия си беше поставила. Ние смятаме, че ако системата се упрости, тези цели могат да бъдат постигнати. Последният диапозитив, който съм изработил, е, съдържа конкретни предложения за упростяване – няма последователност, защото ние смятаме, че те са равни по важност. Първо, мисля, че трябва първо да преценим диверсифицираните стопанства и как декларират те, Тяхните култури. Ефективно ли е това или е прекалено трудно за съскостопанските производители? Може би се изключват производители, които е, правилно попълват формулярите. След това, изчислението на глобите Нашето предложение е да предвидим преходен период, да не се налагат глоби по време на първата година на приложението. Според нас това е много важно. Един от членовете каза, че е, е, съскостопанските производители вече са засяли нивите е, и културите може би няма да отговарят на изискванията за диверсификация. Така че ако даден производител добросъвестно си е свършил ежедневната работа и ако е допуснал грешка несъзнателно, рискува да бъде наказан. Така че, освен това, е, трябва да предвидим и упростяване на глобите. Една година преходен период и упростяване на а, е, системата. Знаем, че едно от правилата беше е, кръстосаното съответствие и то трябва да бъде упростено. Сега, следващото предложение за упростяване, което е много общо, да се занижи броя на проверките Мислим, че е, прага от 5% е, е, е прак, по който аз и мой колега дълго обмисляхме. Откъде дойдоха тези процента? Защо не 2 или 3% за е, официални проверки на добитъка, например? Може би 3 или 5% за стопанства с различен размер е, би било напълно обосновано. Може би трябва да се намали обаче е, тази цифра, може би по-скоро е, трябва да се правят проверки на качеството. Следващото ми предложение за упростяване е свързано с системата ELPIS неколкократно сме обсъждали въпроса в технически е, групи на комисията тази комисия е, трябва, е, тази система трябва да бъде отнесена и към стопанства, които в момента осъществяват екологизация, а не на стопанства, които ще я прилагат за в бъдеще това създава много работа и за служителите на комисията, и за нашите служители, и за самите съскостопански производители. Извинете за това, че просрочих времето си. Очаквам въпроси. Благодаря ви. Наистина предложенията за упростяването на процедурата бяха изключително добри. Сега да чуем господин Елият. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас днес. Аз името, говоря от името изключително бюрократично изискването към селскостопанските производители в това отношение. Това изискване не обслужва никаква цел. Буферните зони могат да бъдат една до друга, без да има ясни разграничителни линии между тях. За преградите и плетовете и в това отношение има много изисквания. Дори тези плетове да са отделени от обработваемата земя, изискването е изключително бюрократично. Ако някои плетове са в съответната зона, която е изключително малка и се намират близо до обработваема земя, в този случай има тежки изисквания. По отношение на селскостопанската земя, мисля, че докато а, не бъде окосена съответната зона, тя не може да се счита за влизаща в периода, който се взима предвид за отпускането на средствата. Изключително добре би било, ако Европейската комисия преразгледа изискванията си в това отношение. Трябва да се позволи да се използват снимки като доказателство за ротацията на културите. По отношение на възможностите за картографиране и възможностите за упростяване това отношение, към момента селскостопанските производители и държавите членки трябва да използват държава членка. Благодаря. Председателят. Така е, наистина, общата селско-стопанска политика е доста сложна. Много често изисква и е свързана с много бюрокрация, но и така трябва, защото фермерите се възползват от насърчителните мерки на тази политика Хайде, нека само да критикуваме ОСП, а да помислим как да решим въпроса. Госпожа Срая. Госп... Да, господин Елиот, е, искам да бъда положително настроена. Като гледам вашата страна, виждам, че има сълскостопански производители, има семейни стопанства, но това е и туристически регион. Има много села, които са съхранени. До момента не сме поставили ударението върху положителния аспект. Ако ни слушат хората, трябва да говорим и за устойчивостта на селските райони. Мисля, че не сме поставили в значителна степен ударението върху понятието селски. В Нидерландия, ако има стена, с врата. Трябва да има ключалки от двете страни на вратата, защото в противен случай няма да получите европейски помощи. Проблемът е, освен това, когато има млади скостопански производители, само един има право на помощи, а стопанството обикновено се ръководи от двама братя. Това също е проблем. Трябва да внимаваме. Трябва е, ОСП е, да е, дава помощи на съскостопанските производители. Сега, въпрос към господин Елиас. Благодаря. Благодаря ви за интересното представяне, но вие говорите за Северна Ирландия, за Ирландия в Ирландия. Може би е, е, помощта е различна, когато е, схемите са различни, когато, да кажем, има изисквания за обиталищата на животните. Те отговарят на тези изисквания, но установяват, че ако в миналото са го правили, установяват, че сега земята не може да се обработва и не получават помощи. Е, същото се отнася и ако те са обучавани да правят нещо друго, примерно да кажем да бъдат магазинери, а после им се налага да станат спринтьори. Аз е, мисля, че има подобни проблеми и в вашата работа. Ще ви отговоря накратко. Отговорът е да. Има сълскостопански производители, които се сблъскват с такъв проблем. Понякога понякога в агенциите за разплащанията ние трябва да чуем мнение на комисията, но действително има много бюрокрация и резултата от ОСП понякога обикновенно се постига трудно. Дори бюрократите е, са в разногласие помежду си. И в конкретните ситуации, които вие описахте, е въпрос на държавите членки, въпрос на регионите. Те трябва да разрешат този въпрос. Има механизми е, за сълскостопански производите, които вие посочихте. Някои от тях продължават да получават помощи. Е, картографската система в някои държави членки е достатъчно развита. Говори се за селско стопанство, но също така и за околната среда, така че може би помощта не се получава достатъчно бързо. Действително има проблем, нещата са много осложнени, но е, може би ще успеем да постигнем решение. В момента разрешаваме някои проблеми. Искам да кажа нещо по-общо. Въпросът е, за това как ОСП да стане правилна. Това не е въпрос само на Европейската комисия. Европейската Европейската комисия прави всичко необходимо, за да осъществява контрол и е, това се определи от политика в други области, защото това опира до това как се разходват средствата на данакоплаците. Много е важно различните институции тук и в държавите членки да разберат, е, че когато се обединят, е, когато се споразумеят по гъвкавост, например при определенето на площите, това може да бъде освобождаващ фактор да се избегнат изключително сложни и подробни проверки. Ще се освободи време. Така че Европейската комисия се нуждае от помощта на Европейския парламент, на Европейската сметна палата, на съвета, за да има ОСП, която като цяло да е упростена. Това е много важно. Благодаря много. Е, това е наистина принос към нашата дискусия. А сега следващ въпрос, господин Дес. Благодаря, господин председателю. Благодаря за двете изложения с конкретни предложения. Те са наистина по същество и комисията би трябвало да се вслуша във вашите предложения но на мнозината много нови колеги искам да кажа, че през последните пет години обсъждаме ОСП и доклада Джордж Райер Райан говорим за по-малка бюрокрация. Аз също бях докладчик, получих 90% подкрепа. Навсякъде предлагахме нова система. Ни с първия стълб получихме нова система и комисията не се съобрази с предложението на парламента. Но това и това е причината за бюрокрацията. Мястото на тези на екологизацията е във втория стълб. Повечето ми колеги мислят и също така. И ето, оказва се, че посред реформата трябва да дискутираме неща, които не се коригират. Това е единствения начин последователно да намалим бюрокрацията. Всичко трябва да отиде в втория стълб. А колко некачествено е предложението на комисара пролича от броя на изменението. 7000 това беше нещо нечувано в досегашната практика на парламента парламента се застъпи е, за фермерите. Ако трябва да свалим от земеделското производство 7% от земеделските земи, това ще е сериозен удар. И сега искам да чуя как се прилага това в държавите членки. В Германия в края на декември фермерите получават сумата по първия стълб. Сега чуваме, че се говорим за междинни култури, които трябва да са засети до февруари и едва след проверка през февруари се изплащат парите. Това е сериозен риск. Може да се направи и така, че през декември да се изплатят сумите и през февруари, ако се окаже, че даден фермер не е изпълнил нещо, да, да му се предяви регресен иск. Но иначе е безумие да наказваме всички а, заради това за колегата Хойслинг ще кажа, след като говориш, драги Мартин, за нови култури, това е принос на парламента. Ние принудихме, принудихме комисията да приеме делегирани актове. Е, всичко това не бе решено в Волсбург. Убеден съм, че ние успяхме да наложим на комисията нашето политическо решение, взето в Люксембург. Председателят, благодаря. Ами, така е, когато искаме да намалим бюрокрацията. То става като, както аз се заклевам, че ще, отутре ще пазя диета и накрая нищо не се получава. И с нашата бюрокрация е така. Благодаря. Е, искам да се включи аз в тази серия изказвания. Нали можем веднага да направим изказване? Искам да се върна към казаното от господин Дес трябва да бъдем бдителни, внимателни, защото може в крайна сметка нещата да се окажат опасни. Аз го казах, но ще повторя защото ние е, трябва да изпълним една задача, която е колективна. Ние обсъждахме, така че тук говорим за избор на решение. Точно за това трябва да помислим, но ако трябва да се върнем към основните актове, които сме обсъждали през последния мандат, мисля, че това е много важно с оглед на бъдещето от 2020 година и отпусканите суми. Е, трябва да, бъде, да поемем отговорност и това е наша отговорност да дадем тази ам, ориентация. Искам да се върна към към казаното от господин Буда. Напълно съм съгласен. Е, нещата трябва да се проверят на практика. Факт е, както чувам, и е, от нашата дискусия, трябва да се запитаме дали наистина се проверява, се следи по линия на бюджета и изпълнението на плащане, но също не са. Трябва да помислим да мислим за бюджетния контрол и за тревогите на фермера. Да доброто съчетание на двата компонента ще ни доведе до добра реформа. Това, което вие разказахте за Северна Ирландия, ние го виждаме в Южна Франция, Средиземноморска Франция. Там има, например, един регион, където има ам, пасища, които са в близост до горите, но там те не са такива, каквито са в северната част на Франция и там пасат основно кози и там се произвежда прекрасно козе сирене. Това са фактите, това са земеделските, сълскотопанските реалности. Но трябва да сме наясно с нещата на място и да така, че да осъзнаем сложността на, на положението и да се отчете особеността на държавите членки, защото ние определяме ам, многообразието на нашите земи не е едно и също дали пасищата са в подлесието на средиземноморска Франция. Е, не, това са моменти, които са част от економическата реалност. И не, не бива да забравяме е, естествените пречки. Да, говорим за изчистване на площ площите, но е, трябва да сме наясно, че има много е, различни и разнообразни препятствия. В е, моя избирателен район и в моя край нещата, нещата не стоят както в Северна Франция или в е, Северна Европа. Това е друго планинско земеделие. Мисля, че е важно, че трябва да преследваме до край е, политическите цели, които бяха поставени, тръгвайки да правим тази реформа. Председателят, благодаря господин Никълсън. Uh, благодаря, господин председател. Извинявам се за това, че дойдох толкова късно. Извинявам се на господин Елио, той е от а, uh, моя регион. И аз бих искал да ви попитам, господин Елият, следното. Много опит имате с Европейската комисия, която налага глоби на регионите. Може би задавам прекалено директно въпроса си към господин Елиот, за което се извинявам. Когато се наложи глоба на регион в Северна Ирландия, да кажем, защото не е имало дадена маркировка, ние казваме добре, ще сложим такава маркировка, но никой не ни дава достатъчно време за да го направим. Не може ли да, системата да бъде следната, когато има проблем, да накараме хората да го оправят? И може би господин Фланген също е чува това, което казвам. Защото картографирането беше съвсем различно а, на времето. Тогава нямаше такава разлика между Северна и, източна, и Южна Ирландия, но със сигурност картографирането, направено в Северна Ирландия, бе извършено по много по-лош начин, отколкото в останалата част не може да се извърши картографиране навсякъде от едни същи хора. И как сега се получава така, че в едните региони се налагат глоби, а в другите не? Всъщност всичко е въпрос на тълкуване и на прилагане. Когато посещавам терените на място, аз виждам проблемите. Различните местни и регионални власти тълкуват различно всички закони, които идват от Европейския съюз. И именно тук е основната слабост. Как точно ще приложим законодателството? Има много различия и именно от тук идват те. Както Алберт каза, може би не всички колеги разбират какво точно имахме предвид с реформата на ОСП. Но ние много добре знаем какво имахме предвид тогава. Просто стигнахме до застой и Европейската комисия не искаше да ни слуша. Нека да ви го кажа. Вашите собствени правителства в съвета не подкрепиха парламента и не поискаха да ни чуят. Господин Лавия не беше председател тогава на Комисията по околна среда и той е, чака до последната минута. Така че, господин Буда, каквото и да мислите за реформата днес, ако ние не бяхме по това време в парламентарната комисия, когато се правеха промените, това може да не е достатъчно, но щеше да е още по-лошо, ако ние не бяхме там тогава. Може би не сте съгласни с всичко, което а, сме постигнали, но Мартин тогава наистина имаше застой, свършихме добра работа. Какво можем да направим с санкциите? Мисля, че начина по който процедираме сега е погрешен. Трябва да помислим. Ако видим процедурата по простяване, по хармонизиране или както там го тълкувате, всичко е свързано с проверките. Трябва да се промени сътрудничеството между комисията, съвета и сметната палата. Защото тук най-големия проблем е сметната палата. С цялото ми уважение към нея. Там има отлични специалисти. Но когато се стигне до селско стопанство, те понятия си нямат за проблемите понятия си нямат за проблемите, които, на които се натъкват хората, които се опитват по този начин да си изкарват прехраната. Така че ако всеки иска добре да си свърши работата, ще трябва да помислим и за хората в сметната палата. Нека да помислим как да сработи всичко на практика. Зная, че не може да се даде карт бланш или празен чек на всеки го. И че трябва да има проверки но същевременно трябва да се даде възможност на селскостопанските производители и да обработват земята си. Председателят, Председателят благодаря. Председателят благодаря. Мисля, че дискусията, която тече във връзка с Сметната палата, това, което казахте за Сметната палата, определено ще помогне на Сметната палата по-добре да разбере а, проблема. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Преди малко вие се пошегувахте. Нека сега и аз да го направя. От известно време съм тук. Доста и знам какъв беше социализма в Польша. Сега тук имам един друг вид социализъм. Реал социализъм. Политическа система, която решава проблемите, които сама е създала. Това е омагиосания кръг, в който се намираме в момента. Аз съм от парла... в парламента вече три мандата и непрекъснато се опитваме да решаваме проблемите, които ние самите създаваме. Хайде сега да бъдем и малко по-сериозни. Има две равнища на бюрокрация според селскостопанските производители. Ние в Европейската комисия и в парламента създаваме тази бюрокрация, въпреки че ние в парламента се опитваме да ограничим колкото се може. Това е първото ниво, но има и второ. И това са националните правила и нормативни норми. А кой създава тези последните? Министерствата, които изготвят проекто закони, в последствие всички е, чиновници е, дават идеи. Дали някой изобщо мисли за селскостопанските производители, когато изготвя тези законопроекти? Не. Аз имам известен опит от Полша, разбира се, моята родна държава – много често съм присъствал в Полския парламент от името на парламентарната комисия по селско стопанство и виждам какво присъствие има в залата. Всъщност основната цел е да има минимален брой проблеми за служителите, за държавните служители и на никой не го интересува дали бедния фермер ще бъде глобен за някаква минимална нередност. Има много мерки и винаги се предвиждат репресивни мерки, които съвсем не отговарят на действителността. Затова, господин председател, смятам, че трябва да обсъдим и а, жалбите на селскостопанските производители от системата. Жалби от самите производители, в които те описват това, на които са били подложени. Нека да помислим. Ние тук в Брюксел и Страсбург а, работим за да увеличаваме бюрокрацията, тази, която така или иначе вече съществува на национално равнище, защото мисля, че понякога точно това правим. Селскостопанските производители обаче също се оплакват към нас, защото много често хората гледат на парламента и на Европейската комисия като на създателите на бюрокрацията. Бюрокрация, която така или иначе съществува и на национално равнище. Та смятам, че би било полезно да включим и този аспект в нашата дискусия. Съгласен съм господин Никълсън и останалите, които казаха, че имаме проблем с сметната палата и по-точно с начина по който тя провежда своите одити. При извършването на одитите Сметната палата съвсем не взима предвид начина по който националните власти разпределят средствата националната администрация се съсредоточава най-вече върху налагането на санкции. Не смятам, че това е добра тенденция. Сметната палата наскоро беше и у нас в Полша. Аз се срещнах с нейни представители и а, им казах, че трябва да се запознаят по-добре с, с селскостопанските производители и с начина по който националните власти разделят прилагането на втория стълб. Няма много свобода на действие националните власти, така че приканих аудиторите да насочат вниманието си към селскостопанските производители. Благодаря. Мисля, че би било добре е, да се проведе по-качествен контрол. Мисля си за доклад за по собствена инициатива във връзка с тези възражения или нещо подобно. И по повод срещата с господин еврокомисаря. Несъмнено е хубаво да има звено в Генерална дирекция земеделие, е, която, което звено да работи по държави членки. В смисъл, да сме наясно с проблемите там, защото комисията иска да, се, да знае проблемите и да предложи решения. В противен случай възникват недоразумения, защото понякога не се знае позицията на комисията и това води до допълнителни усложнения. Би било добре, ако има някакво звено, което е да е на разположение на разплащателните агенции и администрацията в държавите членки. Е, така, толкова с въпросите, но е, давам думата за отговор. Е, ще отговоря на въпросите и коментарите, но искам да кажа и, и аз нещо. Да, има, внесохме финансови корекции в нашия регион. Ние бяхме сред първите три страни, които, на които бяха наложени такива. Знаете как беше за Ирландия, но това, което до, доведе до резултат, беше да действаме разумно. Поняк обсъждахме с комисията, станахме част от мрежа за обучение, заедно с други части на Европа, за тълкуване на регламентите на комисията. Поддържахме редовни контакти с комисията комисията. Резултатът бе много добър. Комисията се отзова охотно при прорешаването на проблемите, така че постигнахме много сериозни е, резултати. В началото имахме много големи финансови корекции, които постепенно намаляха и се стигнаха до нула. В резултат на по-добро, е, по-добра комуникация, по-добро разбиране и по-ефективни е, инвестиции. За сметната палата искам да кажа, че понякога, когато смятаме, че сме постигнали а, е, разумна позиция с комисията, с Сметната палата обърква нещата наистина. За това мисля, че те трябва да бъдат привлечени в дискусията на много по-ранен етап, за да може и комисията да взема правилни решения. Председателят, благодаря. Сега да чуем вас, господин директор. Уважаеми госпожи и господа, Чуха се различни въпроси. Записах си някои от вас поставените въпроси от поставените от вас въпроси. Е, някои са доста подробни, аз не мога да дам кратък отговор. Към господин Буда за кооперативи дали или асоциация може да се действа по този начин. Такова форма не съществува. Има съответни агенции или звена. Да, имаме консултанти по селско стопанство и така нататък, но ако трябва да правим обучение, нещата са от друго естество, да речем, по медицинско-ветеринарни въпроси и така нататък определени изисквания могат да доведат до по-добро попълване на заявленията. Но не винаги. Сега, що се отнася до идентификацията на животните? и площите, много неща очевидно трябва да се направят, но това поражда и въпроса за безопасността на хранителните продукти. Нещата са свързани с изпълнение на изисквания за качество и т.н. нататък. Това изисква много време, но има смисъл да се инвестира в безопасността на храните. За много държави членки това е изключително важен въпрос. Говори се за различни санкции, за да се избегнат недобросъвестност и скандали. Направите тук сравнение с старата и новата система. Факт е, новата система е различна, това често поражда опасения, а е, често и страхопочитание. След е, една преходна година нещата ще се облегчат, тогава фермерите ще знаят, че имат една година време да се получат на новите моменти в системата и да направят оценка на съответните решения, които са взели. Несъмнено, това е уместно. Що се отнася до бюрокрацията, в някои държави, поне у нас е така, няма държавен служител, който да налага допълнителни санкции, които не проистичат от европейските разпоредби. Затова логично е да се запитаме как можем да разгледаме възможността за широко оповестяване на тези принципи. Може би. Е, да разгледаме едновременно направени проверки в различни региони. Сега тук проблемът е, че нямаме и обща база данни. В Полша имаме достъп до регистъра. Но той не винаги предоставя достъп за гарантиране на плащанията. Има и доста неща, които се решават на ниво комитети или работни групи в Генерална е, дирекция земеделие. Стана дума и за изпълнението на разпоредбите. Всяка държава членка трябва, разбира се, да се съобразява с местните особености. Имаме график, който се приема и е свързан с етапите за изплащане. През декември плащания няма, но те се планират през декември. Тогава се решава коя група фермери ще получи първоначално парите. Не успяваме за всичко едновременно и за всички. И освен това, вие съвсем уместно казахте, е, че има разминаване във времето да речем, през юни месец. Несъмнено а, не бива да забравяме и ролята на системите за информ... на информационните системи. И така фермерите трябва да са наясно кога какви пари получават или за какво могат да очакват санкции при изпълнението на определени мерки. Понякога те нямат съответна възможност да разберат какво означават всички тези числа и да се оборавят в тях. Това е за мен като, от мен като начало. Председателят, благодаря много. Можете отново да заемите местата си в залата. Аз ще приканя следващите специалисти да вземат местата си. Що се отнася до плащаните, е, плащанията по-добре да не е през декември, да не се похарчат парите за коледа и да остане нещо за следващата година. Това разбира се беше шега. И е, в техническата пауза. Не пилеем време за несериозни приказки. А сега, госпожи и господа, днес сме в много благоприятно положение не ограничаваме времето за дебата, всеки може да говори колкото му е необходимо и мисля, че можем да продължим така до края на нашето заседание. Защото изслушването е подготвено така, че да можем да поставим въпроси, което е хубаво и уместно, а пък утре на заседанието на координаторите ще изслушаме други позиции. А сега мисля, че няма какво повече да ви казвам. Сега ще дам думата на Брайан Пек, независим експерт и автор на различни инициативи в Шотландия. Говорим за бъдещото фин... подпомагане на земеделието в Шотландия. Имате думата. Господин председател, днес първо искам да се, да се извиня на преводачите, защото не знам доколко говоря английски. <laughs> Uh, uh, Обаче, виждате, че моя доклад и моя паспорт е, е, бях взети под внимание при заключения, които изготвих през август и ме помолих отново да го направя и това беше част от моята война и мир. Така че това, което аз ще кажа, е са мои възгледи, не на шотландското правителство но се надявам, е, че... Е, но всъщност аз се позовавам на доклад, който е утвърден от правителството. Ние искаме да подобрим работата си. Е, това беше инициатива на шотландския секретар за развитие на околната среда, храна и селско стопанство, защото това беше резултат от критика от страна на фермерите за намаляване на бюрокрацията. Както вече казах, това беше преди е, да се появи настоящата изисквания за бюрокрация. В момент, в който нашите фермери не знаеха какво ги очаква като бюрокрация е, когато е, трябва да се прилага новата реформа. Аз направих 61 препоръки за подобряване на работата и аз посочих, че те покриват всички части на обща сускостопанска политика, как могат да се подобряват нещата, какво може да се промени в регламентите, как аудиторите могат да работят по различен и по-добър начин и при съчетаването на всички тези фактори целият процес ще се промени. И така аз имам възглед за бъдещето и всички са включени в това и селските райони, и околната среда, включително и европейските адми, е, институции. Трябва да има взаимно разбиране, трябва да има общ общото разбиране за целите, за ограниченията, за рисковете за останалите участници. Е, всичко трябва да бъде достойно за доверие, да бъде прозрачно и аз мисля, че е, това е много важно. Ние трябва да се опитаме да го постигнем и аз бих казал, че допълнително осложняване е, би било невъзможно. Трябва да създадем среда на взаимно доверие и всъщност защо не си вярваме? Има страх. И аз мисля, че има култура на страха, е, която е, се наблюдава в е, управлението на ОСП. И аз вече казах, кой, кой, кой е променил нещо? Аз ли? Ох, Господи! Соре! Извинете. Аз мислих, че очаквате от мен да върша няколко работи едновременно в момента. Та, та, мисълта ми беше, че... аудиторите са породили страхове. Буда и Никълсонс вече казаха, аз бих се съгласила с тях и не съм сигурен, че това, което казаха ме насърчава, но основният въпрос е, е страха преди 2-3 години, дори малко повече, ние виждаме тълкуване, което се оказва неточно. И е, много години след това когато започна отмяна на отпускани средства. Много по-трудно беше да обясним на фермерите защо настъпват промени, защо има такива големи празнини. Бих казал, че е, грешките често са въпрос на процес, колкото на неправилна употреба на фондовете има, искам да кажа и нещо конкретно с е, ниските, ниския брой на извадките. Не знам доколко това са из, показателни извадки за цялото население, не трябва да увеличаваме бройката, а да наблюдаваме механизма. За момента виждаме, че няма споразумение между комисията и сметната палата за допустимия процент грешки. Мисля, че отговорът би бил предизвикателство за парламента защото парламента в момента има нови правомощия и смятам, че проблема трябва да бъде разрешен. Освен това бих казал, е, че е, е, въпросите между разплащателните агенции и Сметната палата трябва да бъдат решавани по много по-открит начин. Защото обикновено на аудиторите се гледа като на спящи лъвове. Аз да съм съгласна с това, което казаха немците. Той смята, че комисията трябва да отговаря на въпросите и това би подпомогнало е, тези взаимоотношения. при промяната в прилагането на моделата за ОСП, на модела на ОСП. Не знам дали трябва да продължаваме да говорим за това. Времето тече. Е, има огромен страх е, между разплащателните агенции и бенефициентите. Е, в Шотландия в момента има много голямо безпокойство за съкръщаване на плащанията за следващите 6 години. И това трябва да се преодолее. Е, това, което ме очудва с европейските насоки в, в, е, за приложението. Това само осложнява проблема. Целта е понятието да се изясни, обаче има нови изисквания и е, тези изисквания трябва да бъдат основен проблем. Всъщност ние целим упростяване и много по-добро управление на системата в, в, в Шотландия от е, е, последната реформа усложни нещата на всички, които участваха. През 2013 година ние проявихме много голяма амбиция, нова система, нови инвестиции в IT системата, т.е. бъдещи реформи на настоящата е, система, това е голямо предизвикателство. Много държави членки се оказват пред предизвикателството за развиване на IT системи. В момента ние сме инвестирали 190 милиона, 600 милиона се разпределят годишно като плащания. За мен това е, е много амбициозна цел. Е, за момента нещата не са плавни и аз мисля, че е необходимо да а, е, дадем свобода на държавите членки сами да намират амбициозни решения, за да е, се подобрят нещата за всички заинтересовани страни. So that, um, и така в духа на нашите препоръки, заедно с шотландските министри, ние решихме, че ключовите въпроси за упростяването е подобряване, упростяване на основните насоки, техническа помощ е, и разплащателните агенти да могат да се сътрудничат помежду си е, да, е, е при е, делегираните актове и при актовете за изпълнение. Освен това, ние смятаме, че комисията и сметната палата трябва да оказват много по-голяма подкрепа за насърчаване на подобни постижения. Ние е, искаме да се изяснят съмненията защото ние не знаем дали това, което правим е правилно. Необходим е отговор, е, необходим е отговор, за да се знае е, какви суми се очакват. Председателя каза, че има области, които са важни за ОСП. Аз съм съгласен с него. Е, е, жалко е, че при подробно приложение ОСП може да се превърне в е, бариера за развитието на по-конкурентоспособно и устойчиво селско стопанство. В момента е, нашите фермери се безпокоят много повече от начина на приложение, отколкото е, за това как да преструктурират бизнеса си. Така че това трябва да бъде от помощ за тях. Освен това, бих, е, бих дръзнал да предложа е, е, Европейския съюз да мисли по-модерно по регламентите. Шотландското правителство има регулаторна стратегия и практика. Те пред полагат принципи, е, трябва да има връзка между регулаторите и аз искам да подкрепя хартата за фермерите, която беше предложена. Аз е, е хвърлих поглед на една харта, която съществува. Това е наръчник от правила, които трябва да бъдат постигнати и това би било полезно. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря ви за вниманието. Bardzo dziękujemy. Naprawdę. Благодаря много. Благодаря за направеното изказване, господин директор. Давам ви думата. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на парламента, аз предлагам е, да предпочитам да не е, говоря на английски, както и вие ми предложихте, но материалите ми са на английски, така че позволете да ви дам един общ поглед върху към дейностите на комисията за опростяване на ОСП, изготвени през последните седмици и месеци от еврокомисаря Хуган. Първото, което трябва да кажат, за него това е ключов приоритет и за него и за комисията като цяло, което господин Хоган, както и заместник председател на комисията Тимерманс, ясно заявиха. Господин Тимерманс поставя, извежда това като акцент. Опростяването е и много своевременно в резултат на сложна политическа реформа е, и тук искам да отбележа, че в такива случаи винаги е много сложно да се постигне опростяване, защото обикновено политическите решения и избори е, да осложняват нещата, винаги трябва да се намери общо приемливо решение Споделена отговорност е, и това е много важно и трябва да се казва всеки път, е, това е споделена отговорност и на трите европейски институции в законотворчеството, но и в е, дискусиите за изпълнението на законите чрез е, делегирани актове, където ролята на ЕП е много важна. А освен това, държавите членки имат поле да вземат свои решения и да проявяват гъвкавост област. Основно то е да постигнем баланс между политическите задачи и цели и намаляване на бюрокрацията за постигането им. Мисля, ще се съгласите с мен. И сега ще се позова на нещо от доклада на господин Пет ОПЕК. Много ми хареса. Осложнението, упростяването е сложно защото фермерите трябва да се съобразяват не само с ОСП, но и с ветеринарни мерки, с разпоредби за здравето на животните, с закон... данъци, безопасност на храните и така нататък. Не е само комисията, не е само само Европейския парламент, има още местна администрация, данъчни власти, здравни власти и така нататък. В тази сложна мозайка ние се опитваме да намерим начин ОСП да помогне на фермерите и на всички, които я прилагат. Има много въпроси които, и теми, които попадат под ОСП. Така че е, логично е да се запитаме дали пък ОСП е най-големия ни проблем в, при тази ситуация. Някои от основните принципи на господин еврокомисара е, Хоган е, трябва да се съобразим с постигнато до 2013 година. Нека не правим промени, е, се опитаме да постигнем максималното в сега действащата политическа марка, рамка, защото това ще стане по-лесно и по-бързо. От друга страна, стабилността като такава е, също е обект на упростяване, защото това сме научили след като се въведе едно правило и фермерите свикнат да работят по него и администрацията, това е много по-лесно, отколкото да се съобразяват с променящи се правила. Същото е положението и с плащанията, например. Така че първото, което искам да кажа, да няма промяна на основните политически решения за сега. Второ, приоритет на онези области, които са особено важни за фермерите и другите бенефициенти. Тук наистина трябва да се придържаме към този принцип. Това означава, че преките плащания ще играят важна роля в плана за упростяване. И не на последно място, упростяването трябва не само да облегчи финансовото управление, но, това се каза многократно, но трябва и да опростим задълженията. Понеже говорим е, за сериозен финансов менеджмент, какви са нашите виждания? Малко цифри. Ежегодно управляваме около 50 милиона операции в ОСП с 8 милиона бенефициенти. Има около милион проверки на място. Управляват се различни парцели, милиони и милиарди. В Полша чухме, те са хиляди, Обножете по 28 и ще се си представите каква работа ни чака с много сложна задача и това, което ние се опитваме като комисия е да запазим ОСП, да не се разпилее тя в различните държави членки, така че фермерите да не се оплакват, че от държава в държава има различни правила, не има непоследователност и различна строгост какво искаме ние е, е, за 2013 година? Какво е, Сметната палата отбелязва намаляване на грешките по 3,6% по първия стълб и 7,9% по втория стъп. При зададена грешка 2%, както виждате, сме доста над тази граница. Едновременно с това имаме сериозни финансови корекции което означава, че финансовите корекции на комисията а, са несъответни на проблемите, които съществуват на място. Споменахте Сметната палата. Несъмнено важна фигура в тази схема, но те не работят в вакуум. Тук важна роля играе Европейския парламент, защото вие освобождавате комисията от отговорност. Вие ежегодно гласувате тази ам, това решение. Миналата седмица за последен път винаги се отправя искане към комисията за по-стриктен контрол, за по-сериозни проверки, така че отново припомням, ние вървим в една посока и в този контекст вие можете да бъдете изключително полезни, може би не само с доклади по собствена инициатива, но и чрез вашето мнение, защото вие въвеждате, включвате в процеса изказаните днес мнения. Впрочем, утре в комитет, комисията по бюджетен контрол ще се разглежда доклада на господин Сарбона от един от вашите колеги о проверки на резултатността. Там ще става дума за много въпроси, е, които засегнахме днес. Както разбирам, вие готвите становище по този доклад. Какво прави комисията? Ние провеждаме скрининг. Следим е, опростяването, субсидиарността и това е част от нашето предложение. Очертали сме изборите на държавите членки от 2013 година, какви опции са избрали държавите членки, събираме и анализираме всички идеи, получени от вас, от Европейския парламент, както и от съвета и държавите членки и от други заинтересовани страни. За да стане ясно предложенията, на вашата комисия и на е, министрите са между 600 и 700 страници. В момента ние ги е, обработваме, за да постигнем възможно най-бърз резултат. Комисията ще излезе с пакет за по-добро управление през май, включително и небезизвестния регламент РИФИТ за опростяване на бюрокрацията. Малко срокове. Ние работим за опростяване, а вие настоявате точно за това. Мисля, че това е прагматичният подход. Само той ще ни помогне и ще ни отведе до бърз и ефективен резултат за опростяване първото, което искам да кажа, организация на общия пазар е, всички досегашни актове на комисия трябва да се превърнат в актове по делегация и изпълнителни а, или актове за изпълнение. Това е в духа на Лисабон. И комисията е решила след първата година на реформи да разгледа опита на натрупан и показан по време на скрининга с цел да се потърси начин за канализиране и опростяване на екологичното управление. Понеже предполагам, че ще ме питате за следващите стъпки, ще, пък и това се спомена в дискусията, ще кажа, че е, според еврокомисаря този въпрос няма да се разгледа сега, защото само ще ни отклони от да същните ни задачи. За това ще говорим по-късно. Разбирам, че има много искания за включване на основните актове в процеса. По този въпрос ще се мисли. За управлението, генерална дирекция Агри работи за оптимизация на програмите за регионално развитие. 110 трябва да бъдат коригирани. Търси се възможност за опростяване на политиката за развитие на селските райони с голямо нетърпение очакваме предложенията на Европейския парламент и на вашата комисия. Много ми беше приятно да чуя, че мислите за, за доклад по собствена инициатива, така че вие да ни дадете официални съвети, по които да работим. Това е, което искам да ви кажа. Тук ще спра и може би основният екип и основният въпрос, по който трябва да, да мислиме, че имаме споделена отговорност и всеки има своята роля и може да даде своя принос за успешно осъществяване на процеса. Благодаря. Благодаря ви. И е така, дами и господа, сега преминаваме към обмена на мнения. Госпожа Пети има думата. Бих имала питание за представника. Благодаря ви, господин председател. Имам въпрос към представителя на комисията. Аз представлявам Харватия. Тя е нов член на Европейския съюз и бих искала да задам въпрос, свързан с младите селскостопански производители. Младите селскостопански производители, както и тези, които те първа навлизат в тази дейност, използват европейските фондове за началото на а, своите начинания – и доколкото знам, петте години няма да се прилагат към харватските селскостопански производители, защото това е дискриминаторно. А нашият министр заяви, че тези фермери, които вече от 5 години практикуват селскостопанската дейност, въпреки че до сега са се ползвали от европейските фондове, вече няма да могат да го правят. Това е нелогично може да е имало някаква грешка при превода, може би. Понякога държавите членки, дори самите държави членки не разбират правилно разпоредбите и ги тълкуват както пожелаят. И може би точно това се случи в Харватия, погрешно тълкуване на разпоредбите. селскостопанска дейност, която се предава от родители на деца. Това се случва често. Оказва се, че когато тази селскостопанска дейност се прехвърли на децата, те вече не могат да, да се възползват за нея от съответните средства. И сега чуваме обаче, че някои държави членки е, прилагат други практики. Та въпросът ми е, може ли Европейската комисия да даде ясни инструкции на държавите членки за начина по който се прилага ОСП, за да може за в бъдеще да избегнем подобни погрешни тълкувания и за да може селскостопанските производители да се възползват максимално от ОСП. Това е най-дългата и най-скъпа политика на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Имаме седем оратора, които се записаха в списъка. Господин Дорфман е първи. Те са в списък. Както казах, имам седем оратори в списъка. Мога ли да приключа с желаящите за изказване господин господа, господин Смит. Добре, давам по две минути на всеки от вас, за да може да се впишем в времето. Благодаря, господин председателю. Е, бях много изненадан да чуя тази цифра 119 милиона стана дума за това, което са предни за фермерите. Казвате, че се нуждаем от повече техническа помощ от Европейския съюз. Това не е ли противоречие, защото от една страна всеки всяка държава членка и всеки регион разработва свои системи, което препятства създаването на единен софтуер. Това е доста скъпо. Мисля, че трябва да помислим и за това, ако искаме да постигнем европейско еднаквяване. Е, два въпроса, господин Мегеле. Говорихте за стабилност. Прав сте, но като следят този процес на опростяване с постоянни промени на актовете по делегация, това е всичко друго, но не и стабилизация. Постоянните промени в крайна сметка няма да доведат до стабилност. Един коментар. Като гледам с какви предизвикателства трябва да се справят регионите, които трябва да приемат своите планове за развитие на селските райони, ми се струва че не трябва да се прекалява с актовете по делегация. Приканвам към здрав разум. Председателят, господин Андреев. Благодаря, господин председател. Два въпроса имам. Най-напред благодаря на гостите за техните думи. Въпрос към представители на Европейската комисия във връзка с освобождаването от отговорност. Вие частично вече отговорихте на въпроса. Всъщност всичко идва от натиска, който оказва парламентарната комисия за бюджетен контрол на Европейския парламент. Ние дори искаме да има санкции. Всички знаем, че носим съвместна отговорност, нека да не го забравяме, така че всички ние играем роля при намирането на решение на този проблем. Европа. Е, значи господин Ропа. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че въпросът е много важен. Да, действително много въпроси чухме, защото с новата схема за плащане и с новата ОСП се стигна до много неяснота. Затова е важно всеки един фермер да има достъп до да получи отговор на зададения от него въпрос. не знае дали се е стигнало до споразумение във връзка с някаква рекламна кампания в държавите членки, но в държава като нашата, Литва, много селскостопански производители са напълно разочаровани от системата, именно заради тази липса на информация. Да не заправяме, че 2015 година трябва да бъде преходна година И а, всички грешки, които бяха направени, не трябва да бъдат считани за такива. Защото това би означавало, че за в бъдеще грешките ще се допускат или умишлено, или защото лицето не е получило надлежната информация. Това може да се дължи на факта, че лицето не е получило достатъчно подробен отговор от страна на а, длъжностното лице смятам, че трябва да има децентрализация и да се дадат повече правомощия на местните власти и на регионите. Те най-добре знаят кой е най-добрият отговор. Централизираната система не винаги дава правилния отговор. Приканвам също така Европейската комисия да изпрати ясен сигнал към неактивните фермери. много случаи в нашите демократични общества тези, които обработват земята, са и нейни собственици. Активните фермери, които живеят благодарение на селскостопанската дейност, и които развиват и допълнителна дейност, получават много повече средства от тези, които се занимават само и единствено с селскостопанска дейност. Нуждаем се от повече яснота в това отношение. Благодаря, господин Смит. Благодаря ви. Аз искам да благодаря и на двамата джентълмена, моя сънародник, който говори на относително разбираем английски. Да, да, аз ще се опитам също да бъде разбираем. Също така искам да благодаря на комисията. Беше много полезно обяснението на това какво може да се постигне с упростяване, като признаваме какво фактически можем да пристигнем. При настоящата структура тя е резултата на много политически кризи. Аз бях един от докладчици. Те през миналия мандат ние не може в тази сграда да избягаме от своята отговорност. Ние не трябва да се страхуваме от собственото си осложняване и администрацията също е, частично. Така че ние имаме общ дълг е, да видим каква е структурата, не само как се управлява тя, защото е, управлението отговаря, е, е огледало на този избор. Всъщност аз искам да кажа, че има различни стандарти за одит от различни организации. Това е едно от ключовите препоръки, които Брайан направи при този преглед. Всъщност при отделния фермер има пет нива на одит. Вътрешен степен, сертифициране, комисия, сметна палата. Те е, работят по различни стандарти, по различни графики, различни формуляви, различни IT системи. Разбира се, че комисията може да изиграе полезна роля тук и вие очаквате и нашата подкрепа. За това ни трябва реално лидерство при хармонизиране на стандартите за одит. Примерно, ако една организация е обект на одит, трябва този одит да се спази и от други организации, защото защото отражението е много голямо. Не значи, че не трябва да има одит, но ако одитите са различни, при различен график, различен стандарт, ние не можем да, е, да, да, да, да дадем някакво лекарство. Трябва да се види каква ще бъде реформата. Е, мисля, че е, ние не правим нещо, нещо самоцелно. Ние субсидираме цените на супермаркетите и от това страдат семеделските производители. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата докладчици. Господин Мегеле, благодарен съм, за казаното от вас и от господин Еврокомисар и зам председател на комисията и господин Юнкер бихме могли да добавим. Но установявам, че ако бяхме започнали на време, нямаше да седим днес тук. Съгласен съм с вас, че не всяка бюрокрация трябва да се пише на сметката на Европа и комисията, но трябва ясно да се каже кой за какво отговаря. Затова и аз самия трябва да отговарям на въпроса. Вие ли сте, ние ли сме, регионите ли са или държавите членки. За следващата година трябва да решим какви дребни изменения трябва да бъдат внесени в основното законодателство. Не разбирам, господин Мъгеле, защо се стигна от, до, до друго решение. Ние казахме 30% екологично земеделие, но, дър, но фермерите имаха право да се откажат. Установявам, че сега не може. Защо не им даваме това право? Защо комисията не действа бързо по отношение на ландшафта? А, време е да се помисли за посевния материал. Нуждаем се от бързи решения. Защо комисията не включи коефициент 0,7 при дългогодишните плантации. Защо първите 15 хектара не се освободят от задължения за всички фирми, комисия, ферми? Комисията може да го направи много просто. Но от трите коми, е, институции, е, комисията, съвета и парламента, ние излязохме с най-добри предложения и трябва ясно да заявя, преди 52 години започнах работа в политическа организация, защото се възхищавах от Европа. А ако бях млад днес, щях да замина за Бразилия и там да развивам земеделие без европейски норми и стандарти. Пани а може би все пак да си останете тук, госпожа Сойер. Благодаря ви. Аз съм тук от последните избори на сам и а, си казах, че никога не искам отново да стъпвам в Нидерландския парламент, защото там непрекъснато се говори за дребните селскостопански производители и сега вие защитавате точно тях. Както казах е, и в самото начало, това са единствените фермери, които желаят да останат такива в Европа. Те не са мултинационални е, компании, които си присвояват всички суровини в регионите ние е, желаем да упростим процедурата. От Лисабонския договор на сам парламента получи мандат е, да следи ОСП да бъде реформирана. Споменахме парламентарната комисия по селско стопанство, но да не забравяме и компетентната дирекция в Европейската комисия. Необходимо е всички да помислим какво могат и какво не могат да правят фермерите. Ако поискаме от фермерите това, което те могат да ни предоставят, то тогава ще успеем да излезем и от тази криза. Аз съм сигурна, че ще се гордея с Европа след 10, 20 или 30 години. Tak, choć też <clears throat> musimy brać pod uwagę, że pojęcie, definicja. Нека да не забравяме, че дефиницията за малко стопанство непрекъснато се променя. Сега да чуем господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Приветствам думите на нашите гости. Дискусията е изключително интересна. Всички говорят за упростяването, но за много от нас то означава едно, а за други друго. Съвсем различно нещо пък означава упростяването за селскостопанските производители. Председателят, трябва да кажа, е прав в това, което каза. При предишната реформа всички непрекъснато повтаряхме да опростим нещата, да ги опростим, да ги опростим. И какво се получи? Това е грубата действителност. Ако вие бяхте на място, без значение в коя държава членка отивате, то тогава ще видите, че по това време ни грозеше нещо много по-лошо. Затова бих искал да кажа на Европейската комисия. Ако се промени основния регламент, то тогава няма да постигнем резултатите с упростяването. Чухме крайните, окончателните думи на господин на представителя от Европейската комисия, но аз не мисля, че това е трудна работа. Просто трябва да изминем пътя, по който трябва да поемем. Може би половин хляб е по-добре, отколкото липсата на такъв. Не смятам обаче, че по този начин ще постигнем резултата. Въпросът ми е, вие в Европейската комисия. Смятате ли, че заявлението АЕК в момента обслужва целите си? Не смятате ли, че просто можем да се върнем към старото заявление? Както и господин Дортман каза, бихме могли да се справим много по-добре. Да, в тази модерна епоха бихме могли да се справим и по-добре. Така че бих искал да кажа на комисията следното. Зная, че желаете Европейския парламент да изготви доклад по собствена инициатива и да ви защити. Но преди да тръгнем по този път, вие ще трябва да предложите нещо, защото аз не съм убеден, че това е пътя по който трябва да преминем. Чи я добре зрозумявам, че хочи о пану... Е, председателят ако правилно разбирам господин Никълсън, вие говорите за основния регламент, за упростяване без да се променят основните регламенти е невъзможно. Да, точно това имах предвид, казва господин Никелсън. Председателят, благодаря. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че господин Деск няма да иде в Бразилия и ще остане тук, защото са ни необходими неговите познания по ОСП. Необходима ни е здравословна храна на достъпни за всички цени. Разбира се, че ни е необходима реформа на общата сълскостопанска политика, трябва да преценим е, какво можем да направим ние, за да е, стане тази реформа по-достъпна за земеделските производители. Някой вече каза, че е, тези процедури не са за съскостопанските производители, а за чиновниците трябва да сме сигурни, че това упростяване ще бъде от полза за стопанските производители. Съгласен съм с това, което се каза. Какво означава ОСП? Ние трябва да не забравяме, че всяко законодателство трябва да бъде гъвкаво, лесно достъпно, приложимо и не можем да сменяме правилата на играта по средата на играта. Трябва да знаем е, какво е хубаво за съскостопарските производители. Ние не сме само политици, ние сме и потребители е, нека да не ставаме излишни. Доклад по собствена инициатива е чудесна идея. Е, е, дори, дори да се сложим главата в турбата, както каза господин Никелсън, пак ще бъде добре, защото ние сме политици. И за това предлагам на комисията за в бъдеще е, да е, направи опит да насърчи с производители да произвеждат колкото се може повече. Например, е, млекопроизводителите някои произвеждат 3000, други 7000 мляко, литра мляко на крава. Нека да насърчаваме производството, защото равни плащания през граница не винаги е чудесна идея. Благодаря ви много. Председателят е, е, е, мога да отпусна по 5 минути на всеки по-отдално. Доста неща вече се казаха. 5 минути ви давам на всеки по-отдално. Благодаря. Като гледам броя на въпросите. Не знам дали ще мога да отговоря за 5 минути. Първия въпрос беше за младите сустопански производители. Честно казано, аз не знам какво е положението в Харватия. Вие ми, ще ми посочите факти с имейл, ще ви дам моя имейл адрес, ще ми, прису... ще ми дадете информация. Е, комисията трябва да дава ясни инструкции. Да, но след като дадем инструкции, явно създаваме неприятности и инструкциите не, се... не допадат на всички. Така че ние трябва да търсим баланс. И ясен беше конкретния въпрос. Госпожо Дорфман, казахте, че стабилността е нещо хубаво, но е, чрез делегирани актове е, се постига постоянна промяна. Аз разбирам само, че имат насъщна нужда от изменения в актовете за изпълнение. Няма да ни се размине да променим и актовете по делегация и актовете за изпълнение. Да, тук е нещо ще се промени, но докато не преобърнем наопаки политиката, ще се запази и достатъчно стабилност. Така че е отново въпрос на баланс. Развитието на селските райони, казвате здрав разум. Разбира се, винаги. е. Но при проверката на програмите за селските райони, констатираме, че чисто и просто не са спазени законодателните разпоредби и трябва да следим, да не се приемат програми, които не отговарят на разпоредбите. Е, впрочем, точно в Южен Тирол е, работим за двустранна среща за обсъждане на редица въпроси. Мисля, че това имате предвид и вие във вашето изказване. Аз така ви разбрах. Responsabilité сега, различните комисии на Европейския парламент и тяхната работа. Темата е много важна. Аз ви поздравявам, че за първ път тази година вашата парламентарна комисия изготви становище, което беше взето под внимание от Кокобюс при изработването на резолюцията за освобождаване от отговорност. Мисля, че това може да продължи за в бъдеще, за да може идеите, които споменахте, те е, да бъдат отразени в е, решението на парламента по освобождаването от отговорност. В противен случай само една част от парламента определя условията, при които комисията трябва да управлява бюджета. Според мен това е важна точка. Аз е, нямам е, специални предпочитания към Конагри или към Кокоби. Трябва да има обаче диалог между тях. Е, в противен случай винаги ще съществува дисбаланс и няма да се постигне желаното решение. И още един въпрос. Прощавайте, не мога да прочета името ви от, от мое ляво на залата комисията не предписва на държавите членки как технически да оформят формулярите си, технически изисквания. Това е задача на държавите членки. Това, което ние направихме сега, създадохме нарочен отдел към нашата генерална дирекция с 15-16 служители като консултанти на националните администрации, за да се преборят с изискванията. Струва ми се, не се харесва на всички, но какво ще стане, ако не го бяхме направили? Резултатът щеше да бъде пълна бъркотия. Мисля, че се правят много неща, правят се много хубави неща и не бива да ги губим от погледа. Впрочем, тук бе поставен един важен момент. Селско-стопанската политика е политика на разпределението, бюджетна, а не разпределителна политика. И винаги ще има е, известно напрежение между изискванията към бюджета и финансовото управление, и възможно най-простички правила. Имаме различни стандарти за одит в комисията и в сметната палата. Различни са и, и изискванията на институциите. Но Сметната палата е напълно самостоятелна институция и моя опит сочи, че всякакъв опит да се набъркаме в работата на Сметната палата води до втвърдяване на позицията. Това е независима институция и има пълно право да изработва собствени правила. Това, което ние се опитваме да правим, да въведем заедно с Сметната палата, е така наречения единен подход при одит е, те зачитат нашата работа, ние разчитаме на сертифицираните звена, а те разчитат на резултатите от разплащателните агенции. Но за да стане това, отделните нива трябва да работят съвършенно. Иначе Сметната палата ще каже, не можем да разчитаме на работата на другите, ще проверяваме ние но това изисква доста работа, доста време. И накрая по повод е, изказването на господин Дес. Малки изменения в основния акт звучи добре но е трудно за изпълняване, защото това означава да се тръгне от АБ. Затова въпросът е дали с това трябва да се захванем. Мисля, че трябва да помислим дали и ако да, кога да се захванем с това. Е, говорихте за факултативен скрининг за, за фермерите и за първите 15 хектара но това не отговаря на регламента за преките плащания. Това е основният законодателен акт. Това е решение на законодателя и ние го изпълняваме така, както е записано в регламент. И накрая за господин Никълсън. Вярно е, според мен, наистина, че хората, като говорят за опростяване, говорят, е, си мислят различни неща. Аз от доста време се занимавам с опростяването, от, както Сюзан Бойл се зае с това. Фермерите не се хващат за думата те гледат, е, не питат дали е по същество, по процедура, по общ по селско-стопански пазар, ветеринарни изисквания и така нататък. Така че за тях това е важна субстанцията, но поне на ниво институции би трябвало да се съгласим какво искаме да правим и да не объркваме политически изисквания с изисквания за намаляване на бюрокрацията, защото административните разходи могат да се измерят. И ако се ограничим и ако успеем да, ограни, да ограничим това, ще навлезем в политически въпроси, бихме отбелязали крачка напред. Ще спра до тук, е, иначе ще останете май без вечеря, ако продължа да ви говоря. Благодаря. Дякуваме и прошиме тумача cały Председателят, благодаря. А, да, всъщност е, е, аз искам да кажа това, което колегата. Какво е, означава упростяването? Колко е важно то за съскостопанските производители в целия Европейски съюз? Е, тях не ги интересува каква е думата. Трябва нещата да са по-лесни, отколкото са сега. Е, трябва да се е, да се обясни за какво, в какво се състои тази дискусия. Е, имаше насоки, които бяха дадени през януари, после нови насоки, сега се готви нещо ново. Е, ние започнахме на 1 януари. Това е голямо предизвикателство, нова система от идеи. Е, освен това, може би трябва да има система за обработка на данни. Е, ние трябва да знаем какъв е резултата и е, целта ни е тази. Аз не искам да кажа, че може да се създаде стандартна система за целия Европейски съюз това би било абсолютно невъзможно. Но все пак е, е, се лаская от мисълта, че за бъдеще, когато говорим за реформи на ОСП, това трябва да бъде много по-различен процес. Е, както, какъвто и начин на управление да приемем на ОСП, е, е, трябва да имаме много сложни IT системи. Те трябва да бъдат готови за нови реформи. Не бива да изпускаме от погледа си това. Трябва да имаме обща цел. Ако създадем IT система, която ни е необходима, в Шотландия има, е, има, има региони, има е, примерно има някаква система от е, кабели за ядрен подводница. Трябва да се види каква е организацията точно, трябва да бъде предназначено за Шотландия. Тоест, ние мислим за наша собствена структура, необходима ни е помощ и от Европейската комисия, и от е, Сметната палата, но най-вече от парламента за да се занимаем с основен въпрос. Тоест, трябва да има е, ясно съзнание, че отговорността е споделена. Аз мисля, че тази споделена отговорност сега като че ли е едностранна. Когато споменах, че трябва е, да имаме по-добри насоки, по-добри технически указания, е, аз имам предвид един активен е, фермер. Е, имаме специален проблем в Шотландия с активните фермери е, и има земя, която не се използва за сълскостопанско производство. Много от земята беше предварително изключена от системата за подкрепа. Има лоши области, всичко всичко това е ясно. Има обаче определен вид продукция, която искаме да защитаваме. Е, е, ние е, мислихме, че има някакво споразумение. Мисля, че сега дори няма минимални резерви. Има нещо ново. Това не е хубава новина. Създава се нещо сложно и а, е, с е, новата IT система трябва да а, е, изясним какво ще правим. В различен а, ред много силно впечатление ми направи това, което се каза за а, броя на одитите. Трябва да се занимаем и с този въпрос и това е предизвикателство към парламента трябва да имаме много по-ясна система за одити. Или може би да намерим друго наименование за одит, национален одит, определена периодичност. Трябва е, да е, намаляваме одитите, а не непрекъснато да ги увеличаваме. Е, по отношение на начина на администриране, бих казал, че е, е, е, има затруднения с прилагането на ОСП. И предпочитам да спра да говоря. Така или иначе, ви пожелавам всичко най-хубаво. Предизвикателствата са огромни. Е, трябва да имаме и ясен възглед за положителния аспект от това, че имаме общ пазар за селско стопанство. Благодаря ви. Благодарим на нашите експерти. Благодаря и за допълнителните факти и аргументи, които изложихте пред нас. Това ще улесни нашата работа в рамките на ОСП. Така че още веднъж благодаря и мисля, че подготовката на предходната дискусия ни дава тук допълнителна дискусия. Комисията трябва да работи за упростяване и представянето на идеите за реформи. Така че време е да се мисли за преработване на документите, включително и в светлината на преговорите с САЩ, известни като ТТП. Тоест, пред нас има редица интересни предизвикателства. Благодаря на всички за участниците. Очаквам да ви видя утре отново в 9. Благодаря на експертите, на всички. Приятна вечер!